Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Скъпи колеги, дами и господа, нека да започнем работа. Откривам заседанието. Днес работим в зала, която обикновено е предназначена за помирителните заседания. И следствие на това председателя на бюджетната комисия не е е, не стои на по-видно място от останалия е, състав, което никак не е приятно за мен е, и нямаме и посвен това нямаме и часовник. Нямаме представа колко е часа, иначе можем да си работим при обичайните условия. Запознали сте се дневния ред. Предлагам да добавим към точка разни една тема, по която искам да чуя становището на бюджетната комисия, а именно финансирането на хуманитарната помощ за Сирия. Тема, която председателя на комисията по външните работи ме помоли да поделя и да обсъдя с вас така че на края на заседанието в точка разни ще я обсъдим. Ако нямате други коментари, смятам, че дневния ред може да се счита за прият. По точка втора съобщения на председателя. Те са публикувани в библиотина на комисията. Нямам нищо повече да добавя. Трета точка – одобрение на протокол от заседанието от 24 април. Ако няма възражения до края на заседанието. Го считаме за прият. И сега можем веднага да преминем по същество, а именно точки 4, 5, 6, 9 и 10 развитие на работата ни по многогодишната финансова рамка и по различните проекти за коригиращи бюджети за 2013 година. Ще представя набързо темите и след това ще дам думата на различните докладчици да ги допълнят. Всички знаете, че Европейския парламент в резолюцията си от 13 март и в последствие неведнъж потвърждавайки в изявление на президента и на нашите докладчици, изрази една категорична позиция, именно, че споразумението по многогодишната финансова връзка трябва да бъде обвързано, освен с преговорите по със съдържанието на преговорите, с споразумението по допълнителните кредити за плащания за 2013 година. По допълнителните плащания за 2013 година има две отделни теми. А именно, коригиращ бюджет 1 за финансиране на присъединяването на Харватска и осъществяването на европейската политика за Харватска още от влизането на 1 юли тази година и коригиращ бюджет 2 на, в размер 11 милиарда и 200 милиона, предназначен за изплащане на изостаналите плащания, закъснели плащания и за финансиране на исканията за, за плащане за 2013 година, които са доста сериозни, както се случва обикновено в края на всеки 7 годишен период. След многобройни двустрайни контакти, и предвид, че е трудно съвета и ирландското председателство да приемат, че има връзка между плащанията за 2013 година и МФР 2014-2020 година, ни се наложи да прибегнем до една мини среща на върха, съгласно член 324 324 за, от ДФС. И миналата седмица а, председателя на комисията, председателя Шулц и аз, ирландския министр, председател и финансови министр Гилмор, се срещнахме, за да се опитаме да намерим компромис, който да позволи да се даде зелена улица на успоредни преговори по двете теми. Миналата седмица успяхме да постигнем подобен компромис, съгласно който видяли сте в писмения отчет, съветът за да потвърди, че е разбрал опасенията и притесненията на парламента и че ирландското председателство споделя тези притеснения, Съветът се обявява, обявява своята готовност да даде необходимите допълнителни средства за финансиране за 2013 година, при условие, че го направи в два транша. Първият 7 милиарда и 300 хиляди незабавно и вторият транш на по-късен етап споразумението по втория транш трябва да се сключи едновременно с споразумението по МФР. И в този дух, още на следващия ден, бюджетната комисия на парламента прие <clears throat> в рамките на една политическа резолюция проекта за коригиращ бюджет номер 2, както и първия коригираш бюджет, първия проект, включвайки в резолюцията за приемане на втория бюджет, споразумението по принципа за отпускане на средствата в два транша, при условие, че и двата транша ще бъдат отпуснати към крайното споразумение по МФР. Първия транш от 3,200 милиарда и по първият транш приоритетите на парламента, както и на Европейската комисия, трябва да бъдат отчетени, а не само приоритетите на съвет. След което понеделник, миналата седмица, понеделник тази седмица, в началото, се състоя първата тристранна среща, по която преговаряхме по МФР. Тя беше относително кратка, тъй като иранското председателство имаше технически проблеми. Транс... Нямаше транспорт, закъсняха, срещата трябва час и половина. И, но това позволи на делегацията на парламента и на докладчиците да припомнят позициите на Европейския парламент по различните а, теми от преговорите. А именно гъвкавост, клауза за преразглеждане по средата на периода, собствените средства, единност на бюджета и цифрите. Настоявахме на последното, защото от няколко седмици насам се очертава една тенденция в другите две институции, дори понякога и в нашата, да се смята, че така или иначе Цифрите вече са определени веднъж за винаги от Европейския съюз. Не, не е така. Всичко, по всичко може да се преговаря. Това не означава, че парламента ще обяви война по всички цифри, но в резолюцията ни от 13 март и по-специално цифрите от четвърти параграф, парламента имаше определени позиции. Има две категории цифри. Глобалните е, тавани по е, кредитите за участие и разпределянето между отделните държави членки. Е, някои от елементите, определящи разпределянето, не зависят от е, преговорите по рамките на бюджета, за които отговаря нашата комисия, зависят от съдържанието на регламента, регламентите, уреждащи различните политиката в различни области, селско стопанство, научно-изследователска, скъпи политика, която струва много и парламента преговаря и по съдържанието на тази политика, и по тези регламенти и иска да има различни критерии за разпределяне, различно тези, по които работи съвета. Така че възнамеряваме наистина да включим евентуално и преговаряне по цифрите. Изложихме всичко това и предадахме на съвета и на ирландското председателство проект за регламент по между... многогодишната финансова рамка, проект за междуинституционално споразумение, който отговаря на позицията на парламента. Текстовете са изготвени от нашите докладчици, бяха ви изпратени по имейл час преди да ги предадем на Ирландското председателство и на представителите на Европейската комисия. Това се случи, както ви казах, понеделник. Същия ден се споразумяхме да свикаме нова тристранна среща офици... на официално равнище на 28 май. Но тъй като няма време, знаете, че общата цел и на трите институции е да се стигне максимално далеч още по време на ирландското председателство до края на юни, и при възможност до окончателно споразумение до, още до лятото. И за това счетахме, че е по-добре да се ускори ритъма на работа, вместо да го бавим. Така или че започнахме работа късно, знаете по какви причини. И нашите докладчици заявиха своята готовност следващата седмица в Страсбург да се срещат с колкото пъти е необходимо с колегите си от комисията и съвета. Предпогледните срещи на съвета се първо ще се състоят на техническо равнище, равнище служители, а в парламента след заседанието на контактната група вчера вече сутрин решихме и казах това на министър Гилмор, който го разбра и го прие, че подготвителната работа трябва да се води на политическо равнище. За нас това е на равнище докладчици. Разбира се, съвет и комисията ще решат кои ще бъдат техните представители, и на които ще възложат политически мандат за преговори и политическа дискусия с нашите докладчици. Но от наша страна има огромно доверие и много зачитаме нашия екип, е, секретарията, всички ни административни сътрудници, но по тези елементи, които са с чисто изключително политически характер. Верно е, че техническите аспекти ще бъдат много сложни, тогава ще се нуждаем от нашите административни сътрудници, но тук става въпрос за политически избор и да точно това е ролята на нашите докладчици. Точно по тези, е, тези основни е, елементи от работата се споразумяхме. Във вторник, когато е проекта за коригираш бюджет номер 2 беше внесен в ЕКОФИН, а, и министрите на финансите не взеха под внимание от нищо от това, което бяхме решили по член 324 предната седмица, бяхме доста неприятно изненадани. Ние се бяхме споразумяли, че кредит, допълните кредити за плащания ще, бъда, ще се е, отпускат на два транша. Първи транш незабавно, 7,3 милиарда втори транш, чийто размер оставаше допълнително да се уточни, което не искаше е, категорично да се ангажира с 11,2. Втори транш, повтарям, по време на подписването на споразумението за МФР. Но министрите на финансите казаха, че са съгласни да увеличат кредитите плащане за 2013 година <clears throat> че, че се съгласи, че трябва поне 7 милиона и 300 хиляди, може би и малко повече, че са съгласни да, да, да, да отпуснат тези 7,3 милиарда и 300 хиляди по време на а, подписването на споразумението за МФР, но ако се наложат повече кредити, ще решат това през октомври. Това е доста различно от това, което искахме. ние искахме 7,3 в началото на преговорите, а сега ни се, това ни се предлага на краята. Не е едно и също. Да не бъда негативист, ми направо си е обратното. Така че по време на заседанието на контактната група решихме да не се държим негативно, но същевременно да не се правим и на будали така че продължаваме преговорите по МФР при условията, които споменах. Непрекъснати срещи на докладчиците с, <clears throat> с, с колегите им и от другите институции. официално на тристранна среща на 28 май и работен график на срещи, докладчици и тристранни срещи през юни. Ще се наложат според мен най-малко три, да, да не говоря, до две или три срещи, на които ще присъстват докладчици. Вчера завих на министър Гилмор и ще му го потвърда писмено още днес. Подготвил съм писмо за с председателя Шулц което ще изпратим днес и ще ви изпратим копие. Писмо, в което припомняме, че по кредитите за плащане за 2013 година това е, е задължително условие за парламента и решението на Екофин противоречи на компромиса постигнат министър-председателя на Ирландия и председателя на съвета Общи въпроси от Ирландия миналата седмица. И тъй като председателството е представено, искам да кажа, че трябва ирландското председателство да реши иска ли е, споразумението за МФР да бъде подписано от ирландско председателство или иска да го прехвърли за 15 октомври. И 15 октомври, разбира се, ако се споразумеем по съдържанието на МФР. Само при тези условия можем да започнем успоредни преговори. Пре... Кредитите заплащани от една страна и МФР от друга. Ще се върнем и към коригиращ бюджет едно който има, е свързан с специални проблеми. Някой искали да, докладчиците да допълни или да коригира това, което каза Краймер не, Ивайло не, Жан-Люк не и Анне. Виждате ли как хубаво сме се споразмели? Съм се разбрали. Сталинска система. Председателя говори и докладчиците мълчат. Не, не, имаме просто прекрасен екипен дух и благодаря на докладчиците и на всички сътрудници. И всичко това с прекрасни отношения с председателя Шул. Да, мерси Благодаря, господин председател. Благодаря и за тази информация. Разбира се, ние вече бяхме дочули някои неща. Бих искала да поставя акцента върху следното. На равнище съвет, напълно съм съгласна, че трябва да продължим да работим по въпроса, но на ниво съвет има доста неприемливо поведение, а именно по отношение на условията, които ние поставихме и тези, които те поставиха. Струва ми се, че те малко преувеличават. И а, преговорите трябва да продължат по по-различен начин. Струва ми се, че всичко това свидетелства за недоброжелателство от страна на съвета и нежелание да се водят преки и открити преговори. Разбирам, че съвета не желая да имаме подобна дискусия. И това ни накара да бъдем изключително предпазливи в дискусията с съвета, откъдето дойде и дискусията по размера на бюджета. Говорим за 7,3, а в момента говорим за 16,2. Така че 7,3 е, първи транш и втори транш, който трябва да бъде определен, по наше мнение, те не покриват целият дефицит, с който ще започнем, ако приемем тази многогодишна финансова рамка. Ще започнем с доста значителен дефицит, като знаем, че а, е, имаме към 200 милиарда неплатени задължения, имаме и доста забавени административни плащания. На следващо място ще видим и ще помислим от колко още странни срещи ще се нуждаем, но със сигурност не трябва да се бърза. Работим доста сериозно, като отделяме необходимото време за всичко и сме готови да продължим да работим по този начин, да забавим още повече нещата, ако това ни помогне да подобрим духа на преговори с съвета. Това е от моя гледна точка. Струва ми се, че атмосферата е доста притеснителна, атмосферата на преговорите с съвета. Надяваме се тя да се подобри за бъдеще. Благодаря. Благодаря, Изабел, и аз напълно споделям вашето мнение. Някой друг да иска да направи коментар? Не. А, Салвадор Гарига поиска думата. Той обаче си говори с колегите. Салвадор, заповядай. Благодаря, господин председател. Съгласни сме, е, господин председател, с основните линии на казаното от вас, но все пак нека да подчертая нещо, което съм подчертавал неколкократно и в миналото. Ние не сме е, депутати от Марс, а пък колежките ни от е, Венера. Всеки от нас идва от съответната държава членка и трябва да защити съответните интереси защитаваме интересите както на национално равнище, така и на европейско. Европейския съюз трябва да запази интереса на европейския бюджет, европейския бюджет, който трябва да осигури бъдещето на държавите членки за следващите 7 години. Същевременно обаче господин председател, се говори за сблъсък между съвета и парламента. Не трябва да продължаваме с този сблъсък, трябва да стигнем до обща позиция. И а, имаме вече една такава обща позиция, която е доста приемлива. Тя беше приета и от тримата председатели и всички бяха съгласни да се подкрепят цифрите на коригиращия бюджет, който предложи Европейската комисия, по-специално Генерална дирекция бюджет. За съжаление обаче, изявлението и заключенията на Екофин са недостатъчни в това отношение. Всички знаем, че много неща могат да се кажат на съвета. Зачитаме и това, което са решили министрите. В заключението се говори за 7,3 милиарда тези заключения обаче не виждаме компромисното предложение, до което бяхме стигнали всички. Цифрите за 2013 година са 11,2 милиарда за 2013 година и това е предложението на единствената институция, която може да предлага конкретни цифри за 2013, а именно Европейската комисия. Ето защо, господин председател, приканвам вас, както и докладчика, господин Лавия, който в момента отсъства, приканвам ви да ни дадете следващите седмици още една възможност да поговорим. Бихме искали, както вие, така и докладчика, да се опитате да пречупите заключенията на Екофин. така че да може да се покрият тези 11,2 милиарда неплатени бюджетни кредити. Ако не успеем, ми се струва, че няма да сме на прав път. Много е важно, тъй като желаем да договорим многогодишната финансова рамка, Та, в този контекст е много важно следващата седмица да а, получим и мандат. Съвета възприе едно от нашите искания, а именно, че не може да се говори за съгласие, ако такова не е постигнато по всички точки от бюджета и многогодишната финансова рамка. Наистина надявам се, че до юни месец и пленарното заседание ще имаме решение. Господин Бюбе. Благодаря. И добър ден на всички от моя гледна точка. В началото на преговорите е, имах е, чувството, че това е едно от най-разочароващите събития, на които участвам, откакто съм депутат в Европейския парламент. Е, необходимо е да покажем съвсем ясно на правителствата в нашите страни, че Европейският съвет би трябвало да проведе много бързо разговорите с Европейския парламент – но това очевидно не се случва, независимо от нашето желание да го направим. И до днес председателството не проявява готовност да води преговори с нас. И това вече е скандално, наистина. Имам предвид случващото се през последните събития, както от страна на комисията, така и от страна на съвета бяха отправени е, декларации е, към обществеността, е, че нещата не може ли да станат така. Но аз винаги съм предупреждавала и двете институции, че ние просто няма да позволим да се отнасят по този начин към нас и така в Европа не бива да се решават въпросите. В документите, които сме представили, всичко е съвсем точно описано. Същевременно се, да, говори и в документите на съвета за това, че всички ние нали, водим преговори, много хубавичка, само че трябва да се поясни, че по четирите основни въпроса, които ние тук в парламента сме е, дефинирали, не е постигнат никакъв напредък. Както по отношение на е, корекцията, която трябва да се предприеме в резултат на междинен преглед след изборите, така и по отношение на останалите е, основни точки за нас. Нещата са разводнени и няма актуализация е, в позициите. Също по отношение на е, пътната карта, доколкото знам, не е предложено нищо или поне аз не съм известен. Е, що се отнася до е, бюджета, от гледна точка на е, така, специалистите при бюджета на съвета, все пак има малко повече готовност за водене на преговори. А по отношение на гъвкавостта, мисля, че така, спешната помощ и така нататък във връзка с неотложни случаи, в които трябва да се предостави помощ. Се говори уж за гъвкавост, но на практика трудно се постига този максимум от гъвкавост, за който говори съвета в своята декларация. Така че на практика ние всъщност не виждаме нищо от това, което за съжаление, се декларира. Имаше една леко отворена врата от страна на съвета за преговорите, но ето, че тя отново виждаме, че се затваря. И при това положение би трябвало да реагираме. Да, по-нататък в документа на съвета се казва, че е е, съвета проявява желание да поддържа контактите с Европейския парламент, но какво значи контакти? Контакти може да означава и да отидем заедно на дискотека, нали? А ние не искаме точно това. Е, така че е, въпросът е в момента съвсем точно да се каже, че отговорността за отлагането и за забавянето на преговорите, които са изключително важни и не търпят според нас отлагане, е на съвета, защото е, съвета очевидно е, не желае да признае нашите е, правомощия в това отношение и затваря вратата за преговори би трябвало е, да се ускорят преговорите и да се подобри и е, пътя за осъществяване на контактите с нас, ако действително съветът декларира искрено и сериозно едно такова желание. Благодаря ти, Раймър. Ютер Халк аплодира. Това е един много добър знак. Бих искал да добавя нещо. Съвета Екофин, който е, се изтъкна като такъв, когато обсъждахме помощта за Кипър. И е, съвета предложи да има облагане на спестяванията на обикновените хора. Знаем, че решенията на съвета ЕКОФИН са доста ограничителни, но да чуем и Вайло. Благодаря, господин председател. По тристранната среща съм напълно съгласен с вас. Съгласен съм, че съвета не искаше да преговаря, те не бяха готови да ни слушат и а, не искаха да се насрочи скоро нова среща. Съвет имаше проблеми и при стартирането на преговорите, а, което, на което се дължи забавянето на първоначалния график. Бих искал обаче да попитам нещо а, комисията. То е свързано с втория коригиращ бюджет. Започваме да се объркваме с различните цифри, които чуваме през последните няколко месеца от страна на комисията. Какъв е очакваният дефицит в бюджета? Миналата година говорихме за една цифра, след това говорихме за 16 милиарда, след това комисаря Левандовски заяви, че може би ще става въпрос за 80 милиарда. 18, извинете, в крайна сметка комисията твърди, че говорим за 11 милиарда и е много трудно човек да се ориентира. Заключенията на Екофин сега разбираме, че комисаря също се е съгласил с тези 7,3 милиарда. Бих искал да попитам, комисията кога възнамерява да спре плащанията тази година? Миналата година го направихте в края на октомври. Какви са нуждите на комисията в този момент? Защото наистина ми се струва, че заключенията на съвета ЕКОФИН са напълно неприемливи. Неприемливи са, защото съвета е задължен да а, определи а, таван на задълженията, за да може комисията да направи плащанията. И тук не говорим за отговорност на парламента. Ние бихме искали да започнем следващия многогодишен финансов период с а, изчистени сметки от предишния период. Не бихме могли да поступим другояче. И съвета не може да държи отговорен парламента, като е, се изказва по този начин във връзка с плащанията. Така че наистина се питам какво е мнението на комисията. Надявам се да получа ясен отговор. Кога е крайната дата, на която Европейската комисия ще стане неплатежоспособна? От кога няма да може вече да покривате плащанията? Това е въпросът ми. Тук сред нас е председателя директора на генералната дирекция. Той ще отговори на вашия въпрос, но нека преди това да чуем колегата. Little... Uh, да добавя нещо към това, което каза и Вайло и въпроса му към комисията. Имахме вчера интервю с шведския министр и той е сред малкото министри, които не искат да приемат цифрата от 7,3 милиарда. Той каза, ние Считаме, че настоящите нужди са около 2 милиарда евро. Той откъде извади тази цифра, питам аз? Откъде дойдоха тези 2 милиарда? Дали някой от комисията или който да е друг би могъл да ни обясни. Министърът не обяснява нищо. Той просто казва, разполагаме с цифри, според които настоящите нужди възлизат на 2 милиарда. Euh, Благодаря. Имах една мечта, се чува от залата. Председателят и аз да кажа нещо. Аз също не разбирам как така комисията не подема аргумента, изтъкван от нас и от някои други колеги, във връзка с казаното от министрите. Министрите оспорват цифрите във връзка с кредитите за плащания – като аргумента на комисията в това отношение е следният. Именно това казах на ирландския министр. Кои сте вие, че да оспорвате цифрите, които предлага Европейската комисия? И ирландския министр на бюджета, който е председател на съвета в момента, може да оспорва цифрите, които идват от Ирландия. Френския министр може да оспорва цифрите, които се отнасят до Франция. Могат да ги оспорят, ако е, случайно Европейската комисия твърди, че кредитите за плащания, които идват от Франция, не отговарят на това, което е залегнало във френския бюджет. Да, това е оправдано. Но откъде на къде френския министр ще оспорва цифри, които идват от Италия, от Швеция или от друга държава? това е невъзможно. те не разполагат с информация, която да им позволи да оспори това, което казва Европейската комисия. Аз не разбирам защо Европейската комисия не го каже ясно на всички. По този начин съвета на министрите по въпросите на бюджета ще трябва да насочи вниманието си към други аргументи и да обърне внимание на истинските проблеми. Което ме води на следващата ми мисъл. Имаме два напълно различни проблема. Единия е свързан с бюджета и а, наличните средства, а втория чисто и просто с бюджета. Сега сме май месец. Ясно е, че Европейската комисия и колегата ще ме допълни или ще ме обори. Та, май месец сме и Европейската комисия през май месец няма проблем с плащанията. Тя може да заплати всички поети задължения, както и фактурите, които постъпват през май месец. Ако обаче кредитите по плащанията не се увеличат значително през следващите седмици или през следващите месеци, ще възникне бюджетен проблем, който може да се сравни с този, пред който бяхме изправени в края на миналата година. Сега обаче може да се справим пред още по-голям проблем, а именно в края на тази година може да не разполагаме с мандат за плащане на всички поети задължения. Т.е. няма да може да се платят фактурите за поети задължения през 2013 година, включително и неплатените сметки от 2012. Сега говорим за шведския министър на финансите, който ни говори за 2 милиарда. Той волю или неволю изтъква, че няма проблем във връзка с плащанията. Но ако не предприемем необходимите стъпки, в края на тази година ще имаме наистина огромен проблем. Сега да чуем генералния директор, който ще ни каже дали е съгласен или не. Благодаря, господин председател. Искам да нещата да са напълно ясни. Комисията прави проект коригиращ бюджет за 11,2 милиарда, като навсякъде във всички институции държи на тази цифра. Тази цифра случайно съвпада с размера между таваните и кредитите за плащане, но това е чиста случайност. Виждам тук усмивки. По правило, сумата, която се прехвърля от година на година, отговаря на около 6, 6 милиарда. Тоест, отговаря на сумата, по която преговаряме. Точната цифра е случайност. 11,2 е сумата, от която комисията няма да отстъпи. Обосновали сме тази сума и не виждаме никаква причина да, да я променяме. Тези пари са необходими. А, по отношение на бюджетните редове. пресъхването на из... Из... погасяването на кредитите варира с времето. В момента всички кредити по плащания са по приключване на програмите от предишната е, рамка и смятам, че точно за този тип кредити говорят някои от министрите. Поне така мисля, че съм разбрал. Но на практика има и много други бюджетни редове. Едно А, едно Б глави, по които следващите седмиците скоро вече няма да имаме налични кредити по плащания и ще трябва да прекратим плащанията. И точно за това комисията би искала на първи етап 7,3 милиарда да бъдат гласувани от бюджетния орган, възможно най-скоро, така че да разполагаме с необходимите средства да отпускаме кредити за плащания и, и да наберем необходимите средства на по-късен етап. Тук говорихте и за наличните е, средства. началото на годината знаете, че е, набираме допълнителни средства, за да финансираме преките плащания в областта на селското стопанство. По класическата схема постепенно намаляваме този аванс е, по време на пролетния сезон така че по средата на годината да стигнем до една 12 т.е. от март-април набираме допълнителни средства, за да намалим допълнителните аванси, отпуснати през първите два месеца. Тази година и миналата година обаче изпаднахме в съвършенно различно положение. Днес сме вече 16 май. Днес обаче продължаваме към днешна е, дата, да сме с два месеца напред в, е, е, по, по отношение на наличните средства, т.е. към края на годината ще сме използвали 7-12 защото трябваше, а и продължава да се налага, да се плати за а, трансферираните кредити а, заплащания от а, миналата в тази година. Така че в касите има ограничени средства, които ни принуждават да ограничаваме кредитите за плащания. Към края на годината ще имаме наличност от 4 милиарда евро за плащания, които не сме могли. Тоест, че, че плащания за 4 милиарда няма да са били осъществени поради липса на средства. Надяваме се, че ще успеем да наваксаме до е, юни-юли, но процесът е тромав. Ние намаляваме салдото на миналите кредити за плащания. Има е, искания за възстановяване на средства от държавите членки, които варират и обикновено сме запазвали баланса между влизащите и излизащите средства, но в момента обаче не успяваме да намалим е, авансираните, увеличаването на авансовите плащания. И това създава много силно напрежение. Иска да уточня да знаете това. Това мога да кажа за сега. Ще спра до тук. Благодаря, предадам думата на колегите. Едно уточнение и един въпрос, на който бих искал да чуя отговор. Защо през 2013 година, последна от 7 годишната рамка 2007 2013 още не сме приключили програми от миналия период. За какво служи правилото N плюс 1 и плюс, плюс 2 и N плюс 3? Oui, président, euh, Става въпрос за приключване на програми. Последните 5%, които се изплащат, като приключи програмата а, правилата N плюс 2 или N плюс 3. Знаете, че за тези програми се предвиждаше по-голяма гъвкавост. И това също си изиграва своята роля, защото те могат да продължат повече. Така че все още има приключващи програми, нещо като опашката на кометата за миналия период, който трябваше до 2006. Е да, искам да се обърна и към докладчиците. Смятам, че трябва да разглеждаме всички тези теми във връзка с преговорите по МФР, защото 6-7 години да се точи приключване на програми от предишен период, това нарушава бюджетното управление и за външни хора, външни хора остават впечатлението, че процедурите са ужасно тровни, че Европейския съюз не, не знае как да си а, харчи парите. Трябва да помислим по тези въпроси. Сега искам да дам думата на Ян Мулдър, който още не ми е поискал, но който гледам, че няма търпение да поиска, защото по седма точка от дневния ред – екипа му, заедно с Анни Енсен и Джовани Лавия, трябва да представи заключение по работен документ, по кредитите за плащане. След това ще дам думата и на останалите колеги, които поискаха. Възоснава направеното, Яна, ако имате коментари и въпроси към генералния директор от комисията, ви дам думата. Uh, да, с голям интерес е, изслушах дискусията, защото до голяма степен се покрива с е, предмета, е, по който аз работя в работния документ, представен на вашето внимание. Единственото, което мога да кажа е, че е, потребностите са нараснали много повече, непогасените бюджетни задължения също, в сравнение с предишните е, периоди. Това се отнася както до N2 и N3, така и до N1 във връзка с нарасналите задължения по отношение на Гърция и други страни в подобно положение. Но при всички положения е, членовете на Европейския парламент дължат, държат да се спазят всички задължения поети в рамките на междуинституционалното споразумение е, е, за многогодишната финансова рамка. 61,5 милиарда в сравнение с, а, с а, предвидените 11,2 милиарда. Това са а, много, много повече е, задължения и потребности, е, реални потребности, които би трябвало да по някакъв начин да се отразят е, в многогодишната финансова рамка в бюджета. Това е система от е, бюджетни кредити, заплащания и задължения, която трябва да е в е, равновесие. Е, аз не съм специалист в това отношение, но зная, че когато предвиждате много по-малко средства в бюджетите, отколкото са реално съществуващите потребности и поетите задължения, се появяват проблеми. Това се отнася както и до плащанията за селските райони и за селското стопанство, които до голяма степен не са осъществени задълженията са забавени и не са погасявани в продължение на една година, една голяма част от тях, до около 90%. И вие знаете, че междувременно, след като задълженията не са погасени, след като потребностите са нараснали и не можете да ги покриете, се получава минус е, в салдото. Така че е, ние очакваме редица е, оплаквания във връзка с е, поетите от нас е, е задължения и неизплатените е, задължения Има е, много непогасени плащания, има много задължения, които предстои да се осъществят, така че е, всичко това, което в момента е, се договаря, би трябвало да бъде разумно, така че аз мятам, че държавите членки са поели задължението и при това положение няма мърдане. Те трябва да осъществят плащанията, които са обещали и които сме предвидили какви са а, последствията от а, непогасените плащания и оплакванията и жалбите, които постъпват в тази връзка, знаем всички ние. След това нещата се осложняват още повече. Комисията би трябвало да се погрижи в системата да има ред. Така че е, верификацията, е, потвърждаването на е, схемите за е, плащания е, е нещо, което е, е в основата, в крайна сметка, на всички решения за тази е, схема за е, плащания, не само в селското стопанство. Инак схемата на практика се обезмисля. И мисля, че това се отнася и за н 2 и за н 3 непогасените плащания нарастват и то много съществено гъвкавостта е в сърцевината на е, намирането на решение. Това е становището на парламента. Е, за последните е, 6 е, години има доста е, върнати от държавите членки пари. Е, в бюджета, тъй като те не са били освоени по различни програми. Така че правейки един анализ и сравнение на всички осъществени и непогасени плащания по бюджетните кредити за задължения, смятам, че цифрата от 11,2 милиарда е действително реалистична. ако имате система, по която държавите членки се задължават да плащат някакви средства, а след това отказват да плащат тези средства, това на практика е, показва, че системата вече не работи и ние се нуждаем от нова система. Благодаря ви. Е. Благодаря, уважаеми колега Ан. Искаш ли да добавиш нещо? Не. Добре. Благодаря на този релевантен анализ, който ще е от полза на докладчиците в преговорите по многодища финансова рамка. Същото се отнася и до размера на цифрите. Ако вземем предвид маржа, който е на разположение между 2007 и 2013 за а, плащанията, ако го вземем предвид, говорим за около 60 милиарда евро, ако не се приеме втори коригиращ бюджет. Ако вземем предвид излишъците в бюджета, които в периода от тези 6 години е, е трябвало да върнем на държавите членки, там говорим за 13 милиарда. И днес по някаква щастлива случайност, която спомена и генералния директор, е, говорим за 11 милиарда. Всичко това ни дава възможност да получим по-ясна представа за преговорите и за гъвкавостта. Салвадор поиска отново думата. Заповядай. Благодаря, господин председател. Бих искал да задам въпрос на генералния директор. Генерална дирекция бюджети на Европейската комисия – Какво разбира под предпазливо управление на бюджета за 2013 година? Това е искането на съвета ЕКОФИН в декларацията, с която излезе. Означава ли това, че ще имаме промяна в управлението на програмите през тази година? Това е един празен етап, биха казали от съвета питам се как ще реши проблема комисията. Благодаря, казва председателят. Господин генерален директор, за каква предпазливост говорим? Преди малко говорихте за щастливата случайност, сега обяснете ни какво си има предвид под предпазливост. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че не съм компетентен в това отношение. Термина предпазливост беше вкаран в декларацията на съвета и беше почерпен от термините, които използва и комисията. Но в този конкретен случай и аз се чудя. Защото с оглед на структурата на бюджета и методите на управление, които се прилагат, а именно метода за контрола на бюджета, например, в този контекст предпазливостта присъства на всички етапи. Комисията, както знае всеки един от вас, не може да предлага разходи, за които няма правно основание. Така че всяко отклонение не може да има никакво отклонение от правилата. Всичко трябва да бъде вписано в рамките. Понятието предпазливост се появи при самото замисляне на финансовата рамка и при създаването на инструментите за нейното прилагане. Това е отговорът ми както към колегите, така и към председателя. Това понятие може би ще ни позволи да си вземем и конкретните полуки. Сега, ако позволите да кажа две-три неща по казаното от господин Мьодер. Докладът му е изключително добре изготвен, много пълен Чух и коментарите на господин Мьодер във връзка с правилото N плюс 3, гъвкавостта и бюджета и аз напълно споделям вашите аргументи. Както и вие казахте, през ноември 2012 година всички съжалихме, че имахме намаляване на кредит размерите на плащанията с 5 милиарда в сравнение с първоначалното предложение на комисията. Както каза и председателя преди малко, Европейската комисия е единствената институция, която може да прави е, предложения на базата на информация, която се получава от държавите членки. Информацията се подава от държавите членки, като по принцип Европейската комисия я а, е, преработва след това и намалява цифрите. А по правилото N плюс 3, съвсем предпазливо Европейската комисия предложи да се придържаме по-скоро към правилото N плюс 2. Европейския съвет обаче беше на друго мнение и взе друго решение, разбира се, потикван от политически цели. Всички обаче ние сме наясно, че това ще се отрази на непогасените бюджетни задължения. И на последно място явно е, че с такова ниво на кредитите за плащания, изключително ниско ниво, за първи път в историята на ЕСА и с оглед на непогасените бюджетни задължения за периода 2006-2013 година, като вземе пред всичко това, е явно, че, както каза и председателя на Европейския съвет, се нуждаем от гъвкавост. Важно е да сме в състояние да използваме всички средства, вписани в заключенията на Европейския съвет през февруари. Това е от съществено значение. Така че, господин председател, изцяло подкрепяме казаното от господин Мьолдър. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Бих искал да добавя, че има недоразумение, което може да навреди от политическа гледна точка. Европейския съюз и еврозоната като цяло могат да изпаднат в рецесия. Има риск от изпадане в рецесия. Започва доста е, твърдения на европейско равнище да циркулират. Всеки казва, да, нуждаем се от растеж, економически растеж, затова трябва да финансираме нови проекти. За тази цел обаче се нуждаем от бързо решение по многогодишната финансова рамка. Да, но многогодишната финансова рамка може да бъде приета с по-нисък бюджет – и с оглед на неплатените плащания ще се стигне до ситуация, в която по-малкото средства ще бъдат предназначени за финансирането на стари проекти, но не и за финансирането на нови такива. Така че фактически ние навлизаме в период, в който европейския бюджет е малък, но според някои държави членки е а, доста голям Та, този бюджет в крайна сметка ще доведе до рецесия. Това е ситуацията, в която се намираме. Сега и Вайл Калфин. Благодаря, господин председател. Първо, нека да изразя задоволството си от отговора на генералния директор относно потребностите в бюджета. И това на практика е проблемът с съвета няма да са леки следващите седмици, е, просто поради е, липсата на решимост е, и нежеланието да се вземе решение от страна на съвета. Необходими са траншове, а ние не можем да забавяме нещата, очевидно. Ще трябва а, е, да признаем, че комисията прави нещо, което е статистически а, е, така, а, е, позволено. А, опитва се по някакъв начин да а, нагоди, така да се каже, плащанията и потребностите към маршовете. Но аз бих задал следния въпрос във връзка с темите на Джовани и останалите колеги. Гъвкавостта всъщност е основният приоритет на Европейския парламент. Има същевременно и структурен проблем в бюджета. И ако ние не отстраним тези структурни проблеми, за съжаление, през следващите години ще сме източник на лоши новини. Все пак за мен има известни различия между N плюс 2 и N плюс 3. Там, в момента, в който е създаден така, реалният бюджет, вие ще се нуждаете е, от е, определени средства, от един остатък, който можете да прехвърлите за следващата година, макар че е, със средствата ще покривате потребности, които, да кажем, възникват на един малко по-късен етап. Има един такъв счетоводен подход за прехвърляне за пренос на средства. Въпросът е как точно да свържем тези неща с националните вноски. Да кажем, започвате с бюджета, започвате с един определен проект, от който очаквате, да кажем, приходи в един миг, но в началото имате повече разходи. Приходите идват чак след 3 години. И е, всичко това е, естествено се отразява е, и на цифрите в бюджета, и на цифрите в многогодишната финансова рамка. Това е част от бюджетирането, но естествено нещата трябва да се свържат от една страна задълженията за плащане на комисията и от друга страна поетите от държавите членки задължения за плащане. Има начин това да се реши естествено и е, същевременно това да стане в пълно съответствие с основните приоритети на парламента. И аз много се надявам, че ще можем да убедим и останалите в това, което казвам. Благодаря, господин председател. Поисках а, думата, за да кажа нещо подобно на това, което каза и господин Калфин. Първо, нека да благодаря на а, госпожа Йенсен, на господин а, Мулдър и а, господин Лавия. Документа е изключително важен и е много полезен, за да си изясним нещата. Едно във всеки случай трябва да ни е ясно непогасените плащания и е, м, самите плащания, естествено, е, м, са много тясно свързани помежду си, но няма знак на равенство. Е, господин Калфин е абсолютно прав, като говори най-вече за това, че има непогасени плащания и те представляват проблема, да кажем, в. Е, политиката за сближаване е, има такъв е, проблем. Е, и това правило N плюс 2, N плюс 3 не ни създава чак толкова много проблеми, но а, ако разполагаме само с N плюс 2, най-вероятно ще има повече непоказани плащания. По отношение на кохезионната политика няма такива проблеми. Въпросът е, че а, същинският проблем е е, свързан с плащанията и проблемът е, е, се изостря просто защото съветът не ще да отпусне тези средства. Значи има един марш от 60%, но ние не можем да получим средствата и ако не решим този проблем с съвета, на практика в бъдеще ще има много повече проблеми с непогасените плащания, защото те ще растат. Ако не се осъзнае проблема с непогасените плащания и не потърсим начини за решаването му, наистина ще имаме големи проблеми. За съжаление се търси решаване на проблема по неправилния начин и по погрешен път. Нали? Намаляване на задълженията и от тук нали, съкръщаване и на средствата за бюджетни кредити за плащания. Така обаче няма да се постигнат другите приоритетни цели на европейските институции на съвета, така както са декларирани. Елизабет Дюран. Благодаря. Имам въпрос към комисията в доклада на господин Мългер, чието коментари напълно подкрепям се споменава, че ако за следващата МФР трябва да се за, приеме коригираш бюджет, трябват 15 милиарда. В доклада на господин Модър се говори за 11,3 милиарда. Той говори обаче за следващата МФР за 15 милиарда в добавка към втория коригираш бюджет. Вие казвате, че 11,2 е цифрата, на която ще настоява комисията, но господин Мълдър споменава 15 милиарда, така че е, това внася известно объркване в мене. Така че моля обяснете и не, нещо по-стратегическо за мина... следващата тристранна среща. Нуждите се изчисляват на 11,2 милиарда. Е, има разлика между касата и бюджетните предвиждания. Смятам, че не е допустимо да приемаме срока, в който съвета иска да ни накара да работим. До юни да се приемат да, изискванията за да, до, до юни и чак след това да се отпусне транш от 11,2, мисля, че трябва да, да кажем на съвета, че не приемаме срока, в който искат да ни затворят, за да, да се оценят нуждите на комисията и да така да се договаря прибързано по МФР, е, защото по този начин ще трябва да изплащаме само от минали програми и много трудно ще финансираме следващи. Е, така че сега ви моля за пояснение по размера на сумите. Остават Лас, Ласло Сориен и след това ще помоля генералния директор да отговори на въпроса. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Бих искал да ви информирам за това, че действително се налага да бъдем много експедитивни в момента, в който се окаже, че ние не сме в състояние да постигнем споразумение, започва катастрофата това ще се отрази много пагубно на първата година от многогодишната финансова рамка. Защото ние ще използваме естествено така, инструмента за разширяване на е, марша за разходи, но след това няма да бъде е, е, възможно да економисаме нито един цент. Няма да можем да започнем никакви проекти, които сме предвидили е, и които трябва да започнат през 2014 година. Е, това означава, че до 99% ние няма да сме в състояние да финансираме програми и е, проекти, които сме заложили в нашите планове ще е, изгубим на практика економисаните е, през е, първата година средства, защото няма да можем и да ги прехвърлим по-нататък и по този начин да разширим разходната част на бюджета за следващите години. Това е действително много, много неприятен е, резултат. Така че на всяка цена ние би трябвало да използваме всички аргументи за да убедим съвета, че гъвкавостта е абсолютно е, необходимо средство за нас. Ако ние не можем да изразходваме средства, да кажем, предвидени за една определена е, година, е, те би трябвало да могат да се е, прехвърлят за следващите години. Това е, е в крайна сметка, принципа на 7 годишното бюджетиране. Благодаря, колега. Това наистина е един аспект и аргумент, който чух и вчера и от Словакия. Бях вчера на посещение в Братислава. Словакия е лидер на групата на политик... приятелите на политиката на сближаване. Всички, които искаха думата, се изказаха. Господин генерален директор, можете ли да отговорите на госпожа Дюран? Да, и ако позволите коментар на показаното от господин Сориан, за да го успокоя. Няма национални пакети за плащанията. Това е една сума, която се разпределя според потребностите. Така че не трябва да се притеснявате. Казаното от госпожа Дюран е напълно вярно. Това са суми, които могат да останат в края на годината или да се и да трябва да бъдат изплатени от бюджета със следващата година. Но понякога има струпване на искания за възстановяване на средства от държавите членки в края на годината, да не казвам и последните две седмици на декември. И технически и материално е невъзможно да бъдат обработени и трябва да бъдат прехвърлени за, за изплащане следващата година. Очакваме подобна ситуация и в края на тази и в началото на следващата година. Надявам се, че отговорих на въпроса ви. Благодаря, Ян Мълдър. Мисля, че по последния ви коментар по въпроса за спори от години. Обикновено имаме по-висок размер на бюджета в сравнение с миналата година. И много често нещо, което повтаряме в парламента е, че ще се стигне до Европейски съюз с дефицит, дефицит, който трябва да бъде плащан през следващите години. И по мое мнение това е в разрез с договора. Ако винаги през декември се прави доклад за следващата година. И ако имаме неплатени а, задължения през септември или октомври, това означава, че със сигурност ще има и следващи неплатени сметки. Бих искал да попитам генералния директор, сигурен ли е, че ще може да се платят всички сметки и тези, които ще възникнат през септември, октомври и следващите месеци? Oui, monsieur le directeur général. Tu as fait ces prévisions de telle sorte вижте, е, всичко е вредено така, че е, да, се, да е възможно да се платят към 2013 година всички правни задължения е, съгласно нормативните текстове на Европейския съюз. Така мисля, че говорих на въпрос на, на господин Малдаро. Добре, предлагам ви сега да приключим дебата по всички тези точки. Няколко думи по точка 9 специално, а именно проект за коригираш бюджет номер 1, разходи свързани с присъединяването на Хрватска. Джовани Лавия в момента участва в тристранна среща по общата селско-стопанска политика и не можеше да присъства. А, така че ме помоли набързо да ви представя до къде са стигнали нещата. А, в, по време на съвета Екофин темата беше засегната и е, ирландския финансов министр пледира за бързото вземане на решение, е и че взетото решение ще има политически характер, ще покаже отвореност към нашия нов партньор и в комисията, и парламента гласувахме в този смисъл, бюджетната комисия. И това желая и иранското председателство. На този етап обаче нямаше единодушие. Предложението на Европейската комисия, което подкрепяме, е следното. При, прилагане на междуинституционалното споразумение, което сега действащото споразумение, да се увеличат таваните за приемане в Европейския съюз на новията държава членка. Комисията предложи повишаване на всички тавани на оперативни кредити, но не, не и таваните по пета категория. Позиция, която подкрепяме. За момента обаче темата е, е блокирана в съвета. Ние гласувахме миналата седмица документ, в който заявяваме нашата готовност и е, настояваме спешно за решение, но от правна гледна точка трябва да изчакаме съвета. Така че може, може отново да препотвърдим нашата позиция и предпечата, да кажем колко Европейския парламент е, държи да бъде взето своевременно решение. за да може да това да, то да отговаря на духа на приемането на нова държава членка и на духа на междуинституционалното споразумение. Крайно време е да се вземе решение. Това трябва да стане преди 30 юни. Бюджетната комисия ще има ново заседание на 30 май. Но ако искаме бюджета, коригиращия бюджет да се прилага от 1 юли, то трябва да бъде прият на нашето пленарно заседание между 10 и 14 юни. Ако нещата не бъдат уредени в съвета до тогава, а стане това да кажем на 21 юни, ние ще можем да вземем нашето решение два, през първата седмица на юли. Тогава имаме следващата сесия и това ще бъде достойно за съжаление. Но наистина сега топката е в полето на съвет. Трябва да поеме своята отговорност спрямо новата държава членка. Така, благодаря ви. Сега мисля, че можем да минем към точка, точки 12 и 13. Проект за коригиращ бюджет номер 5 за финансиране на фонд Солидарност за навод... във връзка с наводненията в Словения. По текста ще дам думата на Жозе Мануел Фернандеш за, точ, по точка 13. Благодаря, господин председател. Колегата Чвани Лавия първоначално смяташе заедно с мен е, да представи темата. Е, става дума за коригиращия бюджет 5. Е, 14,6 милиарда евро са, са предвидени във връзка с а, Словения, а, Словакия. А, но през ноември имаше, както знаете, е, поводи е, да се потърсят средства от фонд Солидарност. Словения, Харватия и Австрия са засегнати и както е, в такива случаи се действа, би трябвало да се отпуснат съответните средства. Ние много често сме казвали, че Фонда за солидарност е важен инструмент и е важно е, да се предприемат известни изменения в този е, е, инструмент когато не се изплащат 14,6 милиона евро, е, коригирам се, 14,6 е, милиона евро не са голяма сума, така че е, няма проблем да се изплатят и държавите членки не проявяват разбиране, когато се бавят на тези средства при точка 2 дори и при рубрика 2А и 2Б комисията е предвидила 14,8 дори в тези случаи. Ние сме съгласни една такава корекция да се включи в бюджета и средствата да се отпуснат на страните, които са засегнати от наводненията. Благодаря ви. Няма други коментари по тази точка. Бих искал да ви напомня, че, разбира се, изчаквайки мнението на съвета в това отношение, би трябвало да разгледаме проекта за доклад на ниво комисия на 27 юни или на 11 юли. Ще гласуваме на 7 септември, така че ще разгледаме въпроса на пленарното заседание през септември. Разбира се, трябва да ви потвърдя тези дати. Както обикновено, когато става въпрос за мобилизиране на фонда Солидарност, фонда Солидарност за наводненията в Словения, Словения извинете, Харватия и Австрия, Както каза и докладчика, всеки път, когато се мобилизира този фонд, трябва да се вземе предвид правното основание да се мобилизира съответния бюджет. Сега ви предлагам да преминем към точка 8 от дневния ред. Доклад за полугодието относно изпълнението на инициативата за облигации за проекти. Проектните облигации, които все още са на а, изпитателен етап. Имахме възможност да чуем Оли Рен, както и представител на Европейската банка за развитие и инвестиции. В момента имаме представител на Европейската банка, Европейската инвестиционна банка. Извинявам се, не мога да намеря колегите в залата. Да, извинявам се, че не ви видях веднага. Ще ви дам думата, след което ще чуем и докладчика. Благодаря ви, уважаеми колеги. Благодаря ви за това, че отделихте време. Както вече казаха Оли Рен, както и директора на Европейската инвестиционна банка, тя има роля в рамките на инициативата за пилотни облигации. Това е една стъпка напред. Доклада за полугодието. Целта на този доклад е да се представи на Европейския парламент по по-формален начин доклада, който се прие от колегиума. Това ще се извършва на всеки 6 месеца, за да може да ви представяме възможно най-актуална информация. Нека да се върнем малко назад и да си припомним какъв каква беше целта на първоначалната фаза. Целта беше да се вземат предвид различните фази. Първоначално комисията искаше да има средства за новата многогодишна финансова рамка и за да може да напредваме по-бързо и да изтестваме продукта на пазара, както и неговите реакции, решихме, и вие решихте да имаме пилотна фаза, за да видим как това се вписва в настоящия пазар. Говорим за инициатива с ограничени средства, като по този начин решихме да се съсредоточим върху един сектор. Така че ще финансираме само няколко проекта. Надяваме се на тези срещи, на годишна база, както е възможно да ви представим актуална информация. Имаше доста подготвителни работи, доста беше обсъждан проекта. Комисията през 2010 година за първи път направи предложение. Измина доста време до 2012 година, когато окончателно бе прият този проект – Благодарение на подкрепата на Европейския парламент успяхме да прокараме инициативата за проектните облигации. Това доведе до известна несигурност на пазара, но ми се струва, че а, за сега инициативата изглежда доста обещаваща. Проекта отне доста време, в рамките на своята подготовка ще отнеме време и а, по неговото изпълнение търсим изключително целенасочени проекти, които да бъдат на много напреднал етап в областта на обществените поръчки. Очакваме това да се случи до края на 2014 година, като в някои случаи а, сме се насочили и към други видове проекти, като Целта е да се вземе предвид добавената стойност на съответния проект. Същевременно, за да може да се възползваме от ефекта на диверсификация на инициативата, финансовото инструмент има за цел да създаде и портфолио, което да диверсифицира риска. Т.е. да имаме проекти, които да обхващат различни сектори и различни държави. Защото в противен случай ще е, загубим ефекта на диверсификация и е, финансовите средства няма да се използват по най-ефективен начин. Имаше а, някои а, проекти, които бяха одобрени от Европейската инвестиционна банка. Тези проекти получиха зелена светлина. Както виждате тук, тук в различните а, държави имаме различни проекти. Шест проекта са одобрени от е, Европейската инвестиционна банка на този етап. Те се отнасят до съхраняване на гъста, магистрали и така нататък. Единият от тях ще получи 1 милиард, като част от тях ще дойдат от европейския бюджет. Ако всички бюджети Извинете, ако всички проекти бъдат одобрени, това означава, че общата цена на финансиране ще бъде около 11,375 милиона. Факта, че проектите са одобрени, не означава, че всички те ще а, бъдат приложени на практика, защото в някои случаи възлагащите органи и подизпълнителите могат да решат да получат финансиране от друг източник. Може пък да възникнат и забавяния от първоначално изградения график. Така че наистина се надяваме, че с оглед на подготвителните работи, които извършихме и с оглед на проектите, които са одобрени, ще може да изпълним тази първа пилотна фаза. По този начин ще натрупаме и необходимия опит по отношение на финансовото използване на средствата в този контекст, защото именно това беше и молбата на тази комисия. Европейската инвестиционна банка свърши по наше мнение отлична работа, тъй като първоначално инициативата беше лансирана за да може да се види альтернативна форма на финансиране на пазара, като се вземат предвид различни критерии. Имаше дискусии с спонсори, с компетентни органи на държавите членки. Компетентните органи бяха необходими за фазата на възлагане на съответните поръчки, като в случая ставаше въпрос не само за отпускане на заеми, но и до издаването на проектни облигации. Всички тези компетентни органи участваха в срещите. В срещите участваха и спонсорите, които осигуряваха средствата за съответните поръчки. Те също трябваше да се включат, за да се вземе предвид альтернативното финансиране на а, проектите. Виждате проектите, които бяха одобрени. Имаме и няколко проекта, които предстои да бъдат одобрени. В края на 2012 година открихме, че ще се нуждаем от допълнителни 1,8 милиарда средства от европейския бюджет с емитиране на облигации на стойност около 9 милиарда. Виждате, че имаме силно търсене, въпреки, че имахме точно специфични критерии. във връзка с проектите, които можем да финансираме. Както виждате от тази графика, стигна се до добра диверсификация между секторите транспорт, енергия и широколентов интернет много добро обхващане на различни държави членки. Разбира се, някои от вас ще забележат, че около половината от проектите са на пазари, където има традиция по финансиране с облигации преди кризата, а именно Обединеното кралство, Белгия, Италия. Започваме да виждаме подобни проекти в Испания и в Италия. Това са държави, които нямат опит и традиция в това отношение. С оглед постигането на зададените цели, решихме, че можем да извлечем още едно предимство, като включим и компетентните органи към вземането на решение заедно с Европейската инвестиционна банка. Това е необходимо в настоящия контекст на капиталовите пазари. и с оглед на нарастването на отпускане на кредити. Основното предизвикателство, пред което сме изправени, през тази година и с оглед на това, че поетите задължения трябва да се превърнат в проекти през 2014 година, имаме недостиг на време. Основното предизвикателство е да финансираме проекти, които да получат зелена светлина, както от спонсорите, така и от компетентните органи. Заинтересованите страни откликнаха положително, когато лансирахме инициативата през 2010 година. Тогава проведохме публична консултация. Отговорите бяха доста положителни и окоръжаващи. Както знаете, имаме и специална интернет страница, посветена на тази консултация. Там се виждат всички тези положителни отговори. Положителни отговори, които в момента сме консолидирали с всички коментари във връзка с проекта, кредитните е, институции и рейтинговите агенции също взеха отношение. Много е важно рейтинговите агенции да видят каква е ползата от тази инициатива, защото инвеститорите в капиталовите пазари, които закупят тези облигации, частично, но понякога изцяло се уповават на мнението на рейтинговите агенции. Така че беше много добре, че получихме положителен отговор от тях, както от компетентните органи и спонсорите. Процесът трябва да продължи и за напред, като компетентните органи в Европейския съюз в 27-те държави членки трябва да се запознаят по-добре по процедурата за възлагане на поръчки. Някои от тези компетентни органи не разполагат с достатъчно опит, те трябва да бъдат обучени инвеститорите, застрахователите, пенсионните осигуровчици също имат интерес от емитирането на дългосрочни активи, които да имат голяма възвръщаемост. Някои от тях обаче се колебаят да направят първата крачка, отчасти защото е, финансовата атмосфера не е добра, не е стабилна и някои предприятия все още е, се колебаят. Както знаете, някои пенсионни фондове очакват да видят дали ще има инициативи в областта на регулацията. Всички тези ем, проблеми ще бъдат превъзмогнати, но това, което искам да кажа е, че някои инвеститори все още се колебаят. Тези инвеститори трябва да се решат да направят пълната, първата крачка. Ем, има канадски, австрийски пенсионни фондове, които имат опит в това отношение, които са уверени в нашите проекти и в нашето, нашата инициатива. Имаме интерес и от спонсорите за спонсориране на проекти. Някои от спонсорите нямат опит в финансирането, извинете, в инвестирането на капиталовия пазар, така че това са все предизвикателства, с които трябва да се справим. Всички те карат Европейската инвестиционна банка, която е проактивна, да се опитва не само да обучи инвеститорите, но и а, карат Европейската инвестиционна банка да осигури съфинансиране в някои случаи, за да може да се развива пазара. Ако даден проект избере капиталовия пазар, се е, емитират облигации, всичко това включва от своя страна инвеститори и Европейската инвестиционна банка е, е решила също така да играе по-голяма роля да играе роля наред с инвеститорите. Същото се отнася и до европейските публични инвестиционни банки, които също подкрепиха а, инициативата. Накратко упоменавам и предизвикателствата във връзка с заинтересованите страни. Виждате тук в малко по-големи подробности проект, проблемите, пред които сме се а, изправили. Има известно различие между нашата инициатива и традиционните начинания в това отношение. Промените в директивата за обществените поръчки преди няколко, няколко години трябва да помогнат на публично-частните партньорства да се създадат и да се развият. Правилата в това отношение са все по-ясни Наскоро имаше и допитване с различните компетентни власти. Опитахме се да осигурим обучение в това отношение, за да може те да натрупат опит в областта на инвестирането на капиталовия пазар и отпускането на заеми. Европейската инвестиционна банка очаква отговори във връзка с инициативата, но сме сигурни, че всеки един проект, който отговаря на съответните критерии, може да бъде включен в инициативата. Европейската инвестиционна банка осигурява сътрудничеството на компетентните органи и на спонсорите при прилагането на проекта. Вече наближаваме към крайната фаза. Вчера отбелязахме значителен напредък и бих искал да благодаря на парламента за неговата подкрепа. Подкрепа осигурена посредством механизма за свързване на Европа – Той направи възможен направи възможно финансирането на по-голям брой проекти. И с това ще приключа, господин председател. Аз и колегата ми оставаме на ваше разположение и с удоволствие ще отговорим на вашите въпроси. Така ще използваме по конструктивен път ограниченото ни време. Господин докладчик, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря много и за представенето на а, е, пилотната фаза във връзка с проектните облигации. Смятам, че това е много важно, защото ние действително се нуждаем от този 6-месечен преглед нещата не са еднозначно решени е, по отношение на капиталовия пазар изобщо в Европейския съюз. Е, така че инструмента пилотни облигации е много важен. Има съществени въпроси, които трябва да се формулират е, във връзка с критериите, с стандартите. И аз бих искал да подчертая следното от това, което разбираме, е, естествено е, че е, е, се говори за разширяване на пилотната фаза. Ние се нуждаем от две години още, и 2014 и 2015 година, за да стигнем до крайната фаза от 2015. Тоест ще се наложи допълнително представяне отпускане на средства. А това на практика означава, че ние ще трябва да свършим средствата, които са отпуснати за пилотната фаза с средствата от LGTT 250 е, милиона. Може би ще са необходими около 700 милиона за тази година. И това общо ние ще трябва да свържем естествено и с другите инструменти е, в, е, за финансиране. И това всъщност е основният въпрос. Какво означава това обединяване, това сливане на средствата по различни, е, по различни инструменти? Ако правилно разбирам нещата, държавите членки, така да се каже, са доста спокойни и биха желали по същия спокоен начин да се продължи с европейските инструменти за изграждането на е, различните проекти, е, като тенти и така нататък. Но е, е, има и още един въпрос, свързан с е, е, портфолиото е, и възможността за свържването на различни проектни е, групи, за откриване на повече възможности за финансиране и на малки проекти. Така че, когато говорим за портфела, би трябвало да включим различни методи методи, които ще са предназначени всъщност за проекти от следващата година. И най-важният ефект е ефекта на леверича е, при проектните облигации. Е, за мен този ефект все още не е ясно е, очертан. Около 15 пъти повече инвестиции се очакват отколкото по линия на европейския бюджет. Но как точно ще се постигне този е, ефект на лост, е, на е, ливариджа, не ми е до този момент съвсем ясно. Типа инвеститори също е важен въпрос. Ние би трябвало да отчетем съвсем ясно обхвата, трябва да го разширим и да включим всички онези инвеститори, които действително са важни за различните видове проекти ако желаем да създадем действително един нов и по-широк, по-голям е, пазар за проектните облигации, отколкото този, който в момента съществува, действително трябва да разширим и обхвата на инвеститорите. Анализа по отношение на избора на проектите също е важен въпрос е, Имаме е, информация от господин Хоер, който посети е, нашата комисия преди е, известно време, е, че е, проектът ни по отношение на проектните облигации на всяка цена трябва да бъде е, овенчан с успех. Нямаме друг избор но същевременно трябва да видим как точно ще се класифицират, как ще се категоризират проектните облигации, така че да съживат капиталовия пазар. И това е нещо, което ние на всяка цена трябва да анализираме, да проучим много добре и да имаме сигурни гаранции за това, че е, ще се получи съответния ефект. И от друга страна ние очакваме устойчивост и желаем устойчивост. Е, имаме най-много е, проекти за магистрали, но как това става в един миг, един критерий за устойчивост защото връзката все още не е, е добре направена. Естествено, има и други проекти, е, които се излизат на преден план, да кажем проекти с, е, в областта на информационните и комуникационните технологии, съхранението на газ и така нататък. Новите държави членки се тревожат, че те няма да е, разполагат с необходимия капацитет, за да се включат в истинския смисъл на думата или пълноценно в цялата тази система е, от проектните облигации и инвестирането на проекти по този начин. Е, би трябвало е, естествено да отворим е, е, системата не само за старите, но и за новите е, държави членки. И ще бъде изключително важно да гарантираме, че не само Обединеното кралство, Германия, Франция и така нататък ще бъдат в състояние да участват в системата и да извличат съответната полза от нея. проектните облигации е, би трябвало е, да обхванат е, не само 30%, но и повече. Ето, че сега виждаме, че става дума всъщност за известно намаляване на процента. Бихте ли ни обяснили нещо повече? за това как точно е, ще се осъществи е, прехода от 20-те е, към 30-те процента, които ще се падат на инвестициите по линия на проектните облигации, защото това е един много важен момент и ние бихме искали да знаем по-нататък как ще се развиват нещата в отделните фази. Благодаря. Няма други желаящи да взема думата. Ще добавя към казаното от Йоран Ферм, че мен също ме фрапира факта, че първият проект се отнася до транспортната инфраструктура, а изглежда, че има потенциал за инвестиции в енергетиката и по-специално в възобновяемите енергийни източници. Но какво става с лентовия интер... интернет. Там не се говори нищо и това е очудващо. Всъщност, при разпределянето на средства от фондовете за механизма за свързване на Европа, в дискусията си по многогодишната финансова рамка съвета не споменава нищо, никакви средства да се инвестират в широколентов интернет. Изглежда това въобще не интересува правителствата. И бих искал да да знам всъщност какви ще бъдат последствията от това. Отказваме ли се от инвестиции в тази област? или това означава, че инвестициите си имат естествена възвръщаемост и няма нужда от допълнително финансиране нито от бюджета, нито с привилегировано преференциално финансиране с облигации за проекти и други системи за финансиране от Европейската инвестиционна банка. Това е допълнителният ми въпрос. Господа, давам ви думата. Uh, благодаря, господин председател. Ще е, започна с е, основни началото <laughs> на обясненията, а след това господин Томас може би нещо ще добави. Всъщност ние е, разграничаваме три основни групи и първата група от въпроси се отнася до характера на ефекта на портфолиото. И това е тясно свързано и с ефекта на ливарич. След 2014 година обединяването на двата инструмента, а именно ниските гаранции по линия на портфела, на портфолиото и а, инициалните а, средства а, по а, вторият инструмент ще а, добавят съответните а, а, средства в размер на милиони, които ще са необходими за 2015 година. И това е всъщност ефекта на портфолиото, който е, виждаме ние. То е, на практика е, дава технологията, която се използва и до ден днешен. Нека да напомня на членовете на вашата комисия, че е, ние сме използвали вече е, портфолиото, за да постигнем именно ефекта на Либерич. Да. Капиталът, който ще се отпусне от Европейската инвестиционна банка е на практика първата сума, която се отпуска в рамките на пилотнията фаза. И така могат да се покрият евентуални потенциални загуби когато е, от бюджета е, финансирате е, ливериджа, вие не бихте могли всъщност да кредитирате проектните бонове по линия на бюджета. Това е първата линия, свързана с ефекта на ливарич, който очакваме. 120% на практика облигациите от старият вид ще допринесат за постигането на ефекта Ливарич. Така че ключът за постигането на въпросният ефект е ресурсите на общността да предоставят съответната надежна защита на а, проектното портфолио. Колкото по-голям е ефекта на ливарич, толкова по-сигурно ще бъде и съответното портфолио. И това именно се очаква от сливането на трите портфолия. To... Втората група е, е свързана, от въпроси е свързана с вида на инвеститорите. Съвсем ясна е позицията по отношение на пазара има значителен интерес е, от страна на европейските инвеститори, е, но същевременно и известно изчакване поради несигурността по отношение на е, регламентирането, както и по отношение на категоризацията на активите. Uh дори малко сме изненадани от е, твърде големия интерес е, изобщо в и в Азия, и в Северна Америка, където има много повече е, опит е, с е, определени е, проектни облигации по отношение на е, проекти от клас А. Е, смята се, че това повишава кредитоспособността като цяло до рейтинг А. Инвеститорите формират екипи, които е, се занимават именно с е, този вид пазар, пазара на проектните облигации, така че е, в Северна Америка и в Азия е, има много повече готовност и интерес в инвестициите в проектни облигации, отколкото в Европа за момента, както казах, е, европейските инвеститори изчакват. И изборът на проекти, това е, третият кръг от въпроси, както и географското разпределение. Аз съм сигурен, че има е, известно основание за е, несигурност и за тревога за това как точно ще се е, селектират проектите, как ще се разпределят. Но господин Томас междувременно вече спомена всъщност. Критериите са две. От една страна, по отношение на времето, на срока, ние се е, опитваме да се ангажираме най-вече по пътя на е, проектите, които е, са обхванати от системите за обществени поръчки. Защото е, има гарантирани традиционни схеми за финансиране в държавите членки. Целта обаче е да е, се инвестира в е, един по-висок е, клас е, активи, по-висока категория за оценяване на активите и е, по този начин да се постигне и повишаване на кредитоспособността. Така че ние даваме едно и изпращаме едно съвсем ясно послание да към инвеститорите, с което на практика е, показваме, че така ще се е, повишат е, възможностите за кредитиране, ще се повиши и инвестиционната готовност и желанието на инвеститорите да участват. По отношение на географското разпределение. И ще направя няколко коментара. Ние наистина смятаме, че в рамките на пилотната фаза е, броят на по-широко хватните <laughs> проекти трябва да бъде ограничен. Е, това са в повечето случаи е, финансирани по традиционния начин проекти, което естествено затруднява прогнозата за разпределение по географски критерии. Също ние имаме и желанието да разработим и нови схеми за финансиране, е, които да обхванат е, новите е, проекти, новият, новото поколение проекти. Но все още не сме стигнали до разработването на подобни концепции, така че ще трябва с съответната предпазливост и внимателно да изчакаме фазата ако позволите, господин председател, още няколко коментара. Първо, във връзка с ливерича и желанието да получим по-голяма възвръщаемост на средствата, които инвестираме всичко е свързано с дългосрочното инвестиране. Ако имаме дългосрочно инвестиране и разделение на целите, ще имаме и по-голям ливереч. Що се отнася до инвеститорите, които вие упоменахте, както и председателя, с оглед обучението на инвеститорите в Европейския съюз и опита ни да ги включим в инициативата, комисията започна да, насърча, да стимулира обучението във връзка с инфраструктурата. Ние участваме в групата G20 за дългосрочни активи. Участваме там заедно с Австралия. Австралия, която ще поеме председателството на G20 следващата година, заедно с Германия и Индонезия. Те в момента са председателстват работната група по дългосрочно инвестиране и там се правят значителни усилия за изграждането на инфраструктурата и включването и като актив в Европа и на международно равнище. Активно си сътрудничим също и с други ем, международни банки, като Азиатската такава. Тя, например, преди няколко месеца лансира е, проекта за проектни облигации в Индия. Идеята е да засилим интереса към тази инициатива. И не на последно място работим и с ОИСР където има работна група за инвестициите и тя също разглежда въпроса за капиталовите инвестиции. Във връзка с процентите, които се предлагат, да, бихме искали да увеличим процентите от 20 на 30%. Целта ни е да се обхванат и по-рискови проекти, по-рискови от географска гледна точка или от секторна гледна точка. За нас е много важно да имаме необходимата гъвкавост, за да включим и по-рискови проекти. Това не означава, че за всеки проект въжи правилото от 30%. Просто бихме искали да имаме такова покритие. И на последния въпрос, който зададохте във връзка с портфолиото от проекти. В комисията ние сме се ангажирали да използваме техниката, свързана с групирането на по-малките проекти. Към момента инициативата се насочила към транспорта, енергетиката и широколентовите мрежи – но бихме могли да включим и други сектори или пък да се опитаме да убедим държавите членки да приложат тази техника и на национално равнище с структурните фондове и съответните финансови инструменти. Говорим с представителите на пазара, Надяваме се, че и в предложението на Комисията за финансовите инструменти също ще бъде отчетена тази инициатива. Така или иначе ще възникнат най-различни идеи, които да позволят на тази инициатива да бъде използвана и в други сектори, където също могат да се групират проекти на регионално равнище или за по-малки сектори и отрасли. Господин докладчик. Последен окончателен коментар. Благодаря ви за обяснителните думи, казва докладчикът. Доста информация получихме във връзка с положението. Доколкото разбирам, става въпрос за доклада за първите 6 месеца, т.е. ние сме в началото на процеса. Ние като бюджетен орган навлизаме в трудни преговори във връзка с многогодишната финансова рамка, както и във връзка с механизма за свързване на Европа. Надяваме се да постигнем успех на тези преговори, за да може да продължим всички тези проекти. Мисля, че е доста разумна и мъдра идея за 2014-2015 година да предвидим втората фаза преди да се продължи нататък. Надявам се, че ще убедим и съвета, че това е правилният подход. Няма проблем в парламента, но някои държави членки могат да поставят проблем, но нека да ги убедим заедно, че това е разумният подход напред. Мерси, monsieur рапортер. Ивайло, Euh, Ivailo, vous avez demandé la Juste pour une, pour une phrase. I'm, uh, uh, uh, frankly, I'm a bit disappointed from the answer for, for the Малко съм разочарован във връзка с uh, широколентовите проекти. Защото uh, те са от голям интерес за индустрията, но вие говорите за е, широколентови проекти, е, за широколентов интернет, който всъщност не е от е, търговски характер и е, не е интересен за индустрията. Ние се нуждаем е, във всеки случай от е, широко широколентов интернет, който да обхване абсолютно всички райони, да достигне и до най-отдалечените местенца. Така че не съм убеден от отговора, който получих, че действително става дума за един е, инструмент, който е подходящ за разширяване на широколентовия е, интернет и за е, неговото разпространение. Ще отговорите ли, господине? Ние смятам, че действително ще можем да прокараме някои проекти по отношение на широколентови технологии те няма да са е, в истинския смисъл на думата е, бизнес проекти, е, търговски проекти, но ще е, имат, да кажем, един междинен характер. Е, във всеки случай е, биха могли, ако вървят по линията на държавните помощи, на субсидиите, да имат нетърговски характер, но струва ми се, че една голяма част от проектите в тази област биха могли постепенно да се развият в класическите пазарни, пазарно финансирани проекти така че е, да спечелим е, интереса на инвеститорите и за тези е, проекти. Това на практика, надявам се, вече ще бъде предмет на анализ, който ще обхванем във втория доклад за резултатите. Благодаря много, господа. Споделям заключението на Йоран Ферма. Желателно е пакет проекти още на тази експериментарна фаза да се е, разработят в началото на следващия период. Установили сме, че нашите процедури са изключително бавни. Вече от две години комисията представи проекта за облигации за заеми и всъщност Добрията и за проекти. А, всъщност първите проекти ще започнат едва в края на тази година. Значи две години и половина а, като охлюви се движим. Сега по графика ни часът е 11.30 почти. Да преминем към гласуване. Всъщност имаме само един текст, по който ще гласуваме. А именно текста ставки за корекция на директни плащания. проекто становище, изготвено от докладчика ни Джовани Лавия. Аз ви казах вече, че Джовани в момента участва в тристранна среща по общата стелско стопанска политика. Така че ви предлагам просто да се с карти. Всичките ли сте готови, Вайло? Благодаря, господин председател. Бих искала да кажа две изречения по темата, която разглеждахме, преди да започнем с гласуването. Тъй като тя е важна. Компромисът, който приехме, е действително е разумен и той е основата за преговорите за МФР. Но също времено ще видите, че има известни различия и промени в списъка за гласуване, тъй като има суми, които са предвидени в бюджета за 2013 и които ще се платят през 2014 година. Така че таваните са от да кажем, не 400 на 350 и така нататък. Също времено има някои изключения за България, Румъния, Харватия, които е, според мен е, не са е, така оправдани от правна гледна точка и няма правно основание. И още нещо. Преките плащания се получават в рамките на определени е, проекти, е, по които е, се оказва, че въпросните страни, най-вече България и Румъния, няма да получат максимума на предвидените плащания. Най-късно или т.е. най-рано 2016 година те ще получат максималния размер на плащанията. В този случай ние не получаваме пълната сума, цялата сума, която е предвидена, а се действа по един така подход, който на етапи отпуска по малко, по малко и накрая урязва. Моника Холмайер е следващият оратор. След като още веднъж имахме възможност да обсъдим темата и аз сега ще изразя известно очудване от факта, че Комисията се опитва, преди да имаме многогодишна финансова рамка, всъщност да ни накара да вземем някакви предварителни решения. Колегата Калфин говори за правно основание. Аз не зная дали е, е направен е, анализ от правната служба в това отношение, но при всички положения трябва да се обмисли този въпрос, естествено. Аз мятам, че има и проблеми с нещо друго. Комисията е, поставя на масата едно предложение, което на практика засилва сблъсъка между отделните националности и отделните държави членки. Кой в крайна сметка, е, когато говорим за механизми е, в кризисни ситуации, плаща? И кой какво получава? Това е изключително важно, естествено ако почнем да работим с такива е, механизми само в условията на криза, така да се каже, които се отпускат, от тук нататък непрекъснато ще се караме и само ще спорим. Е, правителствата ще е, се опитват да се убедят, че е, те са ощетени, а другите трябва да плащат. Ето, Германия трябва да плаща, аз не трябва да плащам и така нататък. Започват ни подобни е, безсмислени и не полезни за никого спорове. Така че, естествено, в зависимост от е, големината, от необходимостта, от е, е съответни е, суми, ще се извършват и плащанията, но а, нека да кажа, че комисията а, ни е представила и по-добре обмислени предложения от това, което в момента обсъждаме. Една техническа забележка. Забравих си картата. Ще гласувам с ръка. Така за и така против. Случва се на всеки от нас. След тези коментари мисля, че все пак можем да преминем към гласуване. Първи компромис голямо А за. Благодаря. Против. Един. Въздържали се. Приема се. Този компромис обхваща изменение 1 Изменение 13 на Джордж Лайон, две части. Първа част докладчика е за, против. Тук ще се наложи да гласуваме електронно. Нещо се каза в залата без микрофон, не се чу. Моля, гласувайте. 27 имат карти. Всички гласуваха. Край на гласуването. 12 за, 11 против. Господин Хартов, против ли се? 12 на 12 отхвърля се. А, като не се приема първата част, има ли смисъл да се гласува втората? Добре. Докладчика е за, против. втората част се приема изменение Това най-стото не отпада. Първата му част отпада. И втората част. Non. alors le secrétariat me dit que Научих от секретарията току-що, че първата част от 12-та вързана с първата част на 11 то Отхвърлихме първата част на 11 то така че няма какво да гласуваме първата част на 12 то В замяна на това можем да гласуваме втората част на 12 то изменение. Или е обхванато от друго изменение. Thank Oui, c'est divisé, c'est divisé. Je pense il ne gagne pas d'argent, il perd de l'argent à peu près. Bon, alors, alors finalement, c'est le contraire de ce que j'ai compris. Значи съм разбрал превратно. Трябва да гласуваме първата част. Защо сме отхвърлили първата на 11? Докладчика е за. Първата част на 12. то против. Може би същия вод като преди малко. Нека да проверим. Първата част на 12-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. 14 за, 10 против. Господин Хартон. 14 на 11, 3 въздържали се. Първата част се приема. Втората част няма да се гласува, защото е обхванат от предишния год. Второ изменение се оттегля. 14, 15, 16 са обхванати от първия компромис А. Стигам до устно изменение на докладчика 3 Имате текста. Вотинг листата за, против, един въздържал си няма. Приема се. Изменение 6 се оттегля. 8 изменение Джордж Лайън. Докладчика е за. За. Против. Даже има, в отделните групи има разделение. Моля за електронно гласуване. Край на гласуването. 14 на 10 отново. Господин Артонг. Въздържате се. Четиринайсет на дванайсет. Повечето са за. Приема се. Изменение седмо пада. Първо също. Девето е обхванато. Десето е обхванато. Финал, окончателно електронно гласуване. Моля ви да гласувате. Закривам гласуването. 24 за. Господин Артон против. Двадесет и четири за, един против и четирима въздържали се. Благодаря. Поздравление за докладчика в негово отсъствие. Няма друго какво да гласуваме. Сега ви предлагам да разгледаме точка 18. Ще помоля Моника Холмайер, която замества Джордж Лайън, да представи работата на съвместната работна група на бюрото и комисията по бюджет. <laughs> Weil George da ist, aber es gibt diesmal gar nicht so viel ähm, äh, zu sagen. Нямам кой знае какво да кажа този път, защото вчерашното ни заседание беше кратко, Очертаха се три важни елемента. Първо в протокола на работ... съвместната работна група. Са... Не искаме да създаваме впечатление, че е, са взети вече решения. Става въпрос за предложения. И не искаме да подвеждаме нашите събеседници. Разглеждаме вече анализирани въпроси. Работим и с Комитета на регионите, също и по отношение на сектора преводи започна разговори и трябва да кажа, че е, като докладчик от парламента ние е, в парламента от е, половин година обсъждаме въпроса, но самите комитети не са обсъждали още този въпрос. Те бяха изненадани, те не бяха информирани. Така че имаше един такъв ефект на изненада и на второ място говорихме за проекта за намаляване на хартията и на документите на хартиен носител. Е, говорихме с отдела е, по информационни технологии. Различен е опита на колегите. Едните използват повече хартия, е, другите по-малко. Онези, които работят повече с документи на хартиен носител, на практика настояват да се продължи по този начин, но от друга страна вече е, се реализират известни економии по отношение на заседанията и документите за заседания. Има вече комисии, които разпространяват документите единствено в електронен формат. Аз мятам, че действително не е необходимо е, да се разпространява всичко на хартия на всяко заседание. От друга страна, бихме могли да използваме част от така, материалите на хартия, да кажем папки, които до този момент винаги са били изхвърлени след края на заседанието. Сега се събират отново и могат да се използват отново. Това като че ли е много по-смислено и си струва да се продължи по тази линия, за да намалим разхода на хартия. И още нещо, е, е, би трябвало да се опитаме да разширим е, и комити, т.е. целият този проект за по-малко използване на хартиен носител на документите, а повече на, в електронен формат. Ние самите трябва да го направим и трябва да е, окоръжим и асистентите да действат по този начин. Има колеги, които все още не са свикнали точно е, с е, електронните технологии, но ние помолихме да им се окаже помощ, за да привикнат и те към работата с документи на електронен носител. Що се отнася до използването на таблети, да кажем, и други подобни уреди, мисля, че ако успеем да прокараме предложенията си, ще можем само от хартия, така да се каже, да спестим около 11 милиона през 2014 година и това действително е, е значителна сума, така че си струва да помислим. Бихме могли е, по линията на всички тези проекти, за които е, сме мислили и сме обсъждали, да спестим около 600 милиона евро за цяла година. Анализите са известни е, и в е, различните комисии. Колегите е, получават тази информация и би трябвало да я обсъдят, така че на следващото заседание ще мога да ви кажа нещо повече. Какво ли е като е дълга, защото това беше кратко? Благодаря, Моника, за представянето на резултата от тази работна група. Мисля, че и двете страни са доволни. Нямате ли въпроси? Имате ли въпроси към Моника? Благодаря ви. По точка 11 за новия проект за коригираш бюджет. Отлагаме я. Не е спешно. Това поискане на докладчика и остава още една точка. По точка разни, както ви казах за хуманната помощ за Сирия, предвид гражданската война там. Към мен се обърна председателя на парламентарната, нашата парламентарна комисия по външни работи, а, и защото, който иска той, председателката на економическата комисия и аз като председател на комисията по бюджета да подпишем едно искане за увеличаване на гуманитарната помощ на, за засегнатото от, от гражданската война в Сирия население. Европейските държави било от, като, като цяло, като Европейски съюз, са било двустранно, са най-големите донори, отпуснали са над 600 милиона, 200 по линия на а, програмата ЕКО от а, Европейския а, съюз а, и останалите помощ от отделни държави членки на двустранна основа. Сирия е част от е, политиката на съседство на Европейския съюз, но споразумението за прилагане на този принцип е, не беше финализирано, не бе приключено и не може да се ползват съответните бюджетни е, редове. През 2011 година комисията отпусна 10 милиона евро като специална мярка за помощ на палестински, палестинските беженци, засегнати от кризата, палестински и сирийски, а сега година по-късно, през юни миналата година, при, е, при, подпусна транш от 20 милиона за сирийските граждани, беженци в Йордания и Ливан. Резервният фонд за спешна помощ, както знаете, е финансов инструмент извън многогодишната финансова рамка, може да бъде захранван всяка година с сумите, които не са освоени през предните години и в момента този фонд разполага с 115 е, милиона евро за е, ангаж... поети ангажименти и 115 е, за плащания. Анализа на комисията, комисията по външни работи и е довело заключението, че е желателно част от средствата, които остават в резерва, да се отпуснат за увеличаване на хуманитарната помощ за лицата засегнати или пострадали от гражданската война в Сирия. За тази цел се предлага също да бъдат поканени всички държави членки на Европейския съюз да, да е, засилят усилията си в полза на засегнатото население. Е, предлагам ви да одобрите това съвместно писмо защото аз, като председател на бюджетната комисия, винаги е, ми е така, трудно да поощрявам разходите. Това не е обичайната ни роля. От друга страна обаче сме изправени пред една човешка трагедия и нашата комисия следи отблизо развитието, познавайки разбира се, границите на бюджетните ни възможности. Смятам, че това е много важен приоритет и трябва да се запитаме дали не си струва да се включим в това. Разбира се, другата възможност е тази инициатива да се поеме от другите но мисля, че ако трите комисии се включат в е, инициативата, писмото ще има повече тежест. То ще бъде изпратено на финансовия министр от Ирландия и на госпожа Аштън. Господин Благодаря, господин председател. Аз съм координатор на Комисията по регионално развитие. Ние сме много чувствителни към тази тема и съответната комисарка свърши отлична работа, но и липсват, жестоко и липсват средства. Европейския съюз, както казахте, е най-големият донор. Сам, само комисията полага невероятно големи усилия, е към които се добавят усилията на държавите членки. Смятам обаче, че не трябва да се притесняваме, че потикваме към разход. Тук, става въпрос за ангажимент, стар като света. През 2005 година имаше Европейски консенсус по развитието. Европейския съюз и държавите членки съвместно поеха ангажимент да сведат до 0,7 държавната помощ за развитие до 2015 година част от която е хуманитарната, спешната хуманитарна помощ. Така че тук просто припомняме един ангажимент и задължението за постигане на резултат. Е, трябва да се изпълнява от комисията от една страна и от 27-те държави членки от друга. Аз а, е, съм бил министър по хуманитарните въпроси на моята държава. Винаги съм правил така. Когато Европейския съюз няма средства, съм питал къде мога да помогна. За да може да наистина да регулираме тези кризи, които са изключително непредсказуеми. Така че нека да се обърнем към добрата воля и помощта на държавите членки. А, така че ако положите вашия подпис, писмото ще има достатъчно, още повече тежест. Дори само с вашия подпис то ще има доста тежест пред ирландското председателство. Това не е някакъв изпразнен от съдържание комплимент. Смятам, че трите комисии, които имат най-пряко отношение, всъщност припомнят на Европейския съюз собствените му обещания. Предстоят преговорите по многогодишната финансова рамка и знаете, че държавите членки намаляват своите ангажименти по, по сравнение с исканото от комисията. Господин Ван Ромпой каза, че всичко, което няма да бъде дадено от Европейския съюз, може да бъде компенсирано или допълнено от държавите членки. Така че тук от името на държавите членки е, ви казвам, те са, са, знаят какво а, е, трябва да се направи и много вече са започнали да помагат. Благодаря, скъпи колега. Да. Panie przewodniczący, ja mam pytanie. Czy wiemy, czy pomoc ta będzie skierowana... Благодаря ви. Бих искал да попитам. Знаете ли дали тази помощ ще бъде дадена само на хората в Сирия а, или и на беженците в а, Йордания и Ливан? L'ensemble, bien entendu. Всички, всички. Помощ на всички засегнати или пострадали от войната. И много често става въпрос за изселени. Дали вътре в рамките на Сирия, дали в съседните държави, това продължава и вероятно ще продължава за жалост още време. Не виждам други коментари. Смятам, че им е е, широко съгласие. Смятаме, че е много уместно да предприемем тази инициатива и с моя подпис бюджетната комисия трябва да участва в инициативата на Комисията по външните работи, подкрепена от Комисията по економическите и паричните въпроси и да и ще изпратим е, писмото на финансовия министър на Ирландия. Скъпи колеги, с това приключваме, изчерпахме дневния ред. Нашето следващо заседание ще се състои на 29 май от 11.30 до 13.30. Благодаря ви.